Благодаря ви, господин Миколашек. Колеги, искам да ви информирам, че представители на делегация на парламента на Мавритания са седнали сред нас в официалната ни галерия. Искам да им кажа добре дошли. Делегацията се ръководи от господин Елса Идали. Те ще се срещнат с евродепутати. Отново добре дошли в Брюксел, добре дошли в Европейския парламент. Връзките между ЕС и Мавритания са изключително важни за Европейския парламент. Обеден съм, че един плодотворен диалог между нашите депутати и вашите депутати може да допринесе за засилването на тези отношения и развиването на нови сфери на сътрудничество между Европейския съюз и Мавритания. Благодаря ви, че сте тук.